morning. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen. Добро утро, госпожи и господа, уважаеми колеги. Трябва да започваме работа. Тази сесия на комисията по правосъдие и вътрешни работи трябва да започне, както обикновено, с съобщенията на председателя по бюджетни причини бюрото е решило да насрочи някои заседания на комисията през юни и септември. Имаме нови дати. Юни. Сряда. 20 юни е това. 9 часа сутринта. И от 3 следобед. В четвъртък 21 юни. Отново. Сутрешна и следобедна сесия 9 сутринта и 30 следобед и през септември месец на 19 септември сряда отново сутрешна и следобедна сесия от 9 и 3 20 септември също координаторите са решили да бъдат използвани тези времеви отрязъци. Ако нямате възражение, новия график е прият. И започваме с девета точка от дневния ред, посветена на решение по въпроси свързани с имуществения режим между съпрузи. Докладчикът е госпожа Евелин Гепхарт. ще имаме съвместен дебат и по десета точка, именно решение в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства, като тук докладчик е колегата господин Майкъл Кашман ще обмислим проекто становищата и ще решим кога да е крайния слог за внасене на изменения. Затова предлагам най-напред да изслушаме как стоят нещата с имуществения режим между съпрузите и госпожа Гепхар ще чуем. След което можем да проведем разисквания след като изслушаме и господин Кашман. Уведовявам ви, че на 7 март комисията Юри, която отговаря за последствията от регистрираните партньорства, внесе при председателя на парламента едно искане Агенцията за основните права Европейския съюз за становище по имуществените последици на регистрираните партньорства и равнопоставеността пред закона. Също така становище по членове 20 и 21 за недискриминацията. Но нека чуем първо госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председателю. А, много ви благодаря за този мил увод с Майкъл Кашман работихме в тясно сътрудничество и следователно много се радваме, че ще имаме един съвместен а, дебат а, по тези два документа на комисията. Ние смятаме и винаги сме смятали, че изключително важно решенията по имуществените режими между съпрузите и също така на регистрираните партньорства трябва да са на равна нога. И не разбираме защо всъщност има два отделни предложения от страна на Европейската комисия комисия. За нас това е неприемлив подход и начин на дискриминация. Става дума за Европейския съюз. Става дума за равно третиране пред закона. Това би трябвало да е двигателят на нашия подход към тези две сходни материи. Е. В комисията Либ, Либе и в Юрите кът дебати по двете предложения и се смята, че те трябва да бъдат обединени в едно. Трябва да помолим комисията да внесе едно общо предложение и аз приветствам развитието на нещата в тази посока – дори това да означава, че или аз или Майкъл няма да сме докладчица, веднага вероятно ще го преживеем. Все пак нас повече ни вълнува самата тема, а не е, личните борби. Би трябвало да има и предложение на комисията, тук се обръщам към Майкъл, за да можем а, да предложим нашия подход на комисията по правни въпроси. Трябва да помислим и за графика. А, датата все още не е определена в другата комисия. В крайна сметка предложението да се внесе една уредба на имуществения режим между съпрузи а също така и разпределене, разпределенето на имущество при трансгранични спорове, когато се стигне до развод или раздяла или смърт на един от съпрузите. Това са все важни въпроси. Разводът, смъртта са факти и обстоятелства, при които последиците са различни и съпружеските двойки трябва да решат е, кой, е, ще, кой съд ще има юрисдикция и кой ще обяви нищожността на брака и съответно уредбата на имуществените въпроси. Ние предлагаме така да стане, въпреки че все още не е ясно дали има изключителни правомощия някои от съдилищата. Ще ни се да упростим цялата материя. Предложените изменения, които ще представя на комисията, са съсредоточени а, по няколко теми. На първо място – задължението за предоставяне на информация. Това е отрешаващо значение при разделата или развода. Именно там съдилищата вземат решение възоснова на законите в една от страните и от тук проистича въпроса, добре, а, кой има подсъдност. Ако двете страни постигнат а, съгласие, то тогава може свободно да бъде избран съда без да се присъжда а, приоритетност. Ако двете страни са запознати с последиците от избора, който правят на приложимото право, а, това е добре. Стига по страната в по-силна позиция да не взема решението, а по-слабата просто да следва това решение. И ние искаме тук да има много по-строги разпоредби. Това отразява и разискванията, които проведохме по-рано по отношение на задължението за предоставяне на грижи на децата и също избора на подведомствеността. Въпрос, по който аз докладвах. Европейската комисия всъщност не отчети желанията на Европейския парламент, нещо, което често се случва и съответно парламента трябва да тропне с крак и да отправим искане към а, Европейската комисия да взема предвид нашите предложения, вместо да им обръща гръб. Член 5. Осмо предложение. Заедно с Майкъл поговорихме и аз исках ясно да бъде казано, че в тази конкретна област а, ще имаме поредба в нисходящ ред. Майка каза, че това не е много а, ясно, поне немски не е ясно и затова бихме искали тук да направим едно допълнение с оглед на немския превод на текста за да има яснота. Като че ли на английски нещата са ясни, по-ясни отколкото на немските. Това го обсъдихме и постигнахме съгласие, че е нужно да се внесе яснота. Ако няма съвместно решение на двамата партньори, то тогава трябва да има някаква иерархична поредност, вместо всичкото, всичко да бъде оставено, а, да бъде решавано от това, кой има силни позиции в а, брака. Освен това, има още една възможност за избор, която е предвидена, която искаме да внесем. И тя е свързана с гражданството, националността на страните Обединеното кралство и Ирландия конкретно в този случай. Ако ако тези партньори съжителстват, то тогава не може да не се приложи подсъдността по местоживеене. Не виждам защо това не е било включено по-рано. Същото въжи в алинея 1C, а нов. Там има една препратка към подсъдността по сключване на брака. Ако изборът е направен в съответствие с мястото на сключване на брак, то тогава не виждам причини по-късно, когато се стигне до разва, развод или прекратяване на брака, да не въжи същата подсъдност. Има и едно предложение, свързано с правото на държавата, с която са тясно обвързани страните. Това може да го отнесем към въпрос за местоживеене или а, място, с което те са тясно свързани. А, оставаме в... Не искаме да оставяме този въпрос открит, да е ясно какво, между какво се избира, защото обстоятелствата могат да бъдат различни. Може така да се случи, че да има един вид дистанционен брак и единия съпруг живее в една държава, другия в друга. При това положение ще трябва да е ясно как ще се уреди а, въпроса, ако те живеят в различни страни това е различно, ако имате едно место жителство, Тоест, трябва да е ясно какви са вариантите за избор. И това е целта на изменението. Освен това, има едно изменение свързано с подсъдността визави мястото на обичайно пребиваване. Мисля, че тук нещата са ясни, няма да навлизам в подробности и да разисквам всички предложения. Член 17. Ако няма възможност за избор на подсъдност, то тогава имуществените спорове трябва да се решават по нисходящ ред не е произволен избора, това трябва да е ясно, а трябва да има ясно определение, а не а, просто да се търсят най-благоприятни правни и съдебни системи. Да се избира а, подведомствено съобразно мястото на сключване на брак. Ето това са най-важните въпроси. 25 изменения общо имаме но не смятам, че едва ли тук му е мястото да обсъждаме всяко едно по-отделно. Колегите имат въпроси да заповядат. Ще внесем яснота. Та, мисля, че ние с Майкъл си сътрудничихме образцово, хармонизирахме измененията си, за да можем да отчетем евентуалните искания на Комисията по правни въпроси и сме се стремили да няма сблъсък между становището на Майкъл и моето. И много се надявам, че те отразяват и нагласите на цялата комисия. Благодаря, госпожо Гепхарт. Сега да чуем втория доклад. Нашия колега Майкъл Кашман за имуществените последици на регистрираните партньорства. Благодаря, господин председател. Мисля, че най-лесното, което мога да кажа е, че госпожа Гетхард каза всичко. Ние сме в пълно съгласие за подхода, който предприехме. Той е последователен, съответен и измененията, които внасят допълнителна яснота и сигурност, според нея, са такива и според мен ще разгледам известна част от съдържанието, защото ми се струва много, че е важно да подчертая принципите, за които говори Евелин. Разбира се, че приветстваме предложението на комисията да се хармонизира тази материя в Европейския съюз посредством двете предложения. Те са навремени, необходими предложения в рамките на Стокхолмската програма за създаване на област от свобода, сигурност и правосъдие. Но за да имаме такава област, трябва да се предвиждаме, предвиждаме в тази област, без да се нарушават нашите права. И така е и в случая с регистрираните партньорства. Хиляди двойки, които са упражнили своето право да, на движение, да, на престой или да живеят и работят в други държави, които не са родните им. Както каза Евлин, няма абсолютно никаква необходимост да са две отделни предложения. Принципите а, от законова гледна точка са същите. Моя съдокладчик, съдокладчик и докладчика в а, комисията Юри също са съгласни, че а, има смисъл двете предложения да се обединят и ние приветстваме, аз лично приветствам мобата за становище от страна на Агенцията за човешките права за това дали разделението на двете предложения правосъобразно. И така, моят доклад е във връзка с това, че регистрираните партньорства трябва да бъдат доведени до същото ниво, което имат и съпружеските последствия. Това е, е отразено в е, изменения 1 до 6. Комисията трябва да уведоми всички заинтересовани е, страни. Това е от изменение 7 нататък, защото ако не сме информирани за дадено право, че го имаме, как изобщо може да бъде използвано то. Принципа на недискриминация също се въвежда при прилагането на регламента и също така а, всичко, което се отнася и до промяната на името в регламента. Има същата подсъдност като при а, съпрузите. Това е в изменение 13 и 14 отразено. При регистрираните партньорства даваме избор за приложимото право до същата степен, до която могат и съпрузите да избират, но има една особеност. Това може да е единствено правото на държава, която признава такива регистрирани партньорства. Така че това не е и няма как да бъде вратичка да се иска от една държава членка, която не признава регистрираните партньорства, да ги признае. За съжаление няма как да го направим, защото а, имаме договора, правното основание и там има съответните ограничения, които ни обвързват с тази правна основа. Също така има и разпоредбите е, са включени разпоредбите за обявяване на нищожност. Това няма да е възможно в държава, която не са признати регистрираните партньорства. Това е в изменение 11 и 12. И накрая в заключение мога да кажа, както и в началото, че съм напълно а, съгласен а, и подкрепям подхода на Евлин Гепхард. Гепхарт, но за съжаление, това е процедура, в която парламента има само консултативна роля. Надяваме се, че това ще се промени в бъдеще, но смятам, че е важно ние в Европейския парламент да изпратим ясен сигнал, че равнопоставеността е в сърцевината на нашите европейски ценности. Ако ние не ам, разпространяваме рав... принципите на равнопоставеност, няма как да поддържаме доверие в нас самите. Има процедурата според 80, член 81 алинея 3 за, от договора за функционирането на Европейския съюз и така вето от който да било от националните парламенти може да бъде изразено в рамките на 6 седмици след приемането. Надявам се, че съветът ще види, че това са едни съвсем навременни, абсолютно необходими предложения и последните представители на националните а, правителства са тук, а, поне разпознавам някои от тях и така тези, които са прогресивни, да кажем, по, настроени по този въпрос, имат задължението да спечелят а, тези този спор, да, да изложат своите доводи в съвета. Благодаря. Благодаря, господин Кашман. Ако другите институции, комисията, съвета не намират, намерят за нужно да се изкажат сега, могат да го направят сега, ако желаят. Комисията накратко, преди да отворим дебата към членовете. Благодаря много. Здравейте на всички топли благодарности на двамата докладчици, които представиха двата доклада днес, измененията към тях. Също така бих искала да благодаря за начина по който приветстваха двете предложения и че подчертаха, че са необходими и навремени. Вярно е, преди една година комисията прие двете предложения като пакет, точно за да подчертае готовността на комисията да улесни всекидневието на гражданите без значение дали те са съпрузи или регистрирани партньори. Благодарни сме на председателствата, които до момента следваха а, подхода за разглеждането на двете предложения заедно и разглеждането им в паралел. И двете предложения имат една и съща цел, а именно да са ясни правилата за международните двойки и да се предостави една правна сигурност за имуществения а, режим, особено ако двойката се раздели, а, било то при а, развод или при случай на смърт. И двете са неутрални спрямо пола и предлагат отговор на три въпроса. Къде е подсъдността? Кое е, първостепен, кое е първостепенното законодателство? и как други, как тези партньорства и отношения могат да бъдат препознати в други държави членки, според кои организа... институции. Всичко това се а, отнася до принципа в Европейския съюз за взаимно признаване. Разбира се, има различни отговори на тези въпроси. Това беше и причината комисията да прецени да се създадат две различни регла, регламента. Бракът е традиционна институция, позната във всички държави институции, докато регистрираните партньорства е една сравнително скорошна институция. Още, все още само 14 държави членки познава тази институция дори сред тях начина по който е регламентирано регистрираното партньорство е различен. Отчитайки това, отговорите на тези въпроси във връзка с регламентите са доста различни, особено а, в областта на а, приложимото право. Наистина може да изглежда дискриминаторно да не се дава на партньорите да избират приложимото право, но точно напротив, целта на това е да има правната сигурност, че щом, веднъж щом е регистрирано партньорството, да се знае кое законодателство ще бъде приложимо. Има съществени разлики между тези два вида съюз, брака и регистрираните партньорства. Затова комисията смята, че би било по-ефективно, по-лесно на този етап да се създадат два отделни регламента и ще спра до тук. Благодаря. Благодаря. Нека да започнем сега дискусията. Господин Де Йонг, докладчик в Сянка. Благодаря. И огромни благодарности на двамата докладчици за отличната работа. Искам да кажа, че съвсем наскоро получих от Европейската комисия отговори на въпросите, които зададох отново за правото на регистрираните партньори да използват своето право на придвижване. И бях изключително от, разочарован от отговорите, защото комисар Рединг е, казваше преди, че Свободата за предвижване носи ред права, включително и на регистрираните партньори, но сега като че ли нещата не стоят точно така. Двете предложения, особено това за регистрираните партньорства, са много навременни, но Искам да се възползвам от доклада на господин Кашман, за да внеса в е, преамбюла е, текст, в който да се коментира, че не бива да има дискриминация между видове регистрирани партньорства и брак. И е, съответно правата на предвижване трябва да бъдат упражнявани без да се сблъскват съответните лица с дискриминация. Отново, нека да кажа, самите предложения са отлични. Много се радвам, че докладът на господин Кашман има предложение да отпадне член 7. Това е действително огромен проблем за моята група. Много не е фиксирано и странна е формулировката там. Мисля, че може да се подсили също Алинея 1А по, по параграф 18, където се цитира хартата на основните права. Това е добре, но мисля, че трябва да упоменем и член 21 да кажем, примерно, особено член 21 или нещо подобно. Имам и една бележка текстовете на преамбюла в доклада на госпожа Гепхарт, е, точка 21а, съгласен съм, че интерпретацията трябва да се прави на европейско ниво, а не на ниво страна членка. Но когато формулираме дефиниция, тя е, автоматично става член от европейското право, така че не виждам защо трябва да упоменаваме това в преамбюла. Просто трябва да направим една дефиниция на това понятие и е, то ще влезе в общностното право. Във всички случаи смятам, че приемането на докладите няма да се сблъска с никакви проблеми в комисията. Благодаря. Госпожа Инфелд, също докладчик в сянка. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици. Е, на предходното обсъждане аз е, говорих и работих с госпожа Гепхерт по един от аспектите на същата тема. И много е, силно споделям подхода, който тя приема. Ние работихме по същия начин и по предишния доклад. Отново, подобно на вас, бих настоявала пред съвета и страните членки да приемат нашите препоръки и да приемат съответен режим. Защото ако той не съществува в Европа, оставаме думата на съда и единствените, които ще имат полза от това, са адвокатите, а не е, хората, които са регистрирани партньори или е, съпрузи. За това също така настоявам двата доклада да се слеят в един и комисията да слее в едно от двете предложения. Съвсем правилно се коментира тук, че регистрираните партньорства са относително ново явление, но те, и че тези 14 страни имат много различни е, режими. Но е, бракът, е, който е с по-стара институция, също е, е подложен на различен режим в страните членки. Примерно в някои страни членки е, двойки от един и същи пол имат право на брак, в други нямат. Така че и в брака има различни режими. Нека тогава да не правим разграничение между брак и, разгранич... и регистрирано партньорство. Защото има неща и в двете материи, които се признават в едни страни и не се признават в други вярно, начина на формализиране на тези партньорства е различен, но се надявам, че е, в края на краищата е, така както непрекъснато повтаря парламента, страните, в които има възможност за регистрирани партньорства, страните, които приемат брак между един и същ, лица от един и същи пол, поне те да получат, да се споразумеят за взаимно е, признаване на тези режими, защото Имаме взаимно признаване на материята за производство на сирене и бира, а не можем да признаваме бракове и партньорства. В Европа режима и начина на обвързване на лицата в брак или в партньорство е много разнопоз... различен и ние би трябвало да приветстваме това разнообразие. Затова приветствам и подкрепям всички предложения на доклад... двамата докладчици. Господин Яколино. Sì, grazie Presidente. Intanto una premessa. Non v'è dubbio che due proposte intime... Благодаря, господин председател. Безспорно, двете предложения са взаимно свързани, както ясно показаха и двамата докладчици. И работата по тях трябва да върви едновременно. Фактът, че има две различни партньорства, е, има вероятно и предимства и недостатъци. Нека да поясня. Е, пред, пред, едното предложение за имуществения режим при брак и другото за имуществен режим при регистрирани партньорства. Що се отнася до партньорствата, в края на кращата в законовия е, режим на страните членки се появява тази материя. 14 страни е, са я признали. И тук се занимаваме основно си с имуществени въпроси. Така че, е, вероятно, ако има само едно е, предложение, то ще трябва да обхване материя, която е твърде разнопосочна. Вероятно, затова не е направено това. Във второто предложение, е, това, което се отнася за браковете, съпрузите могат да изберат съответния режим. Те имат е, право да е, решат къде да се установят, да живеят през 2012 година обаче е факт, че само половината от страните членки на Европейския съюз признават режима на регистрирано партньорство. Това трябва да ни кара да се замислим. И да отчитаме този факт също така. В някои страни, като моята, партньорство между лица от един и същи пол е всъщност източник на проблеми. Съзиране и съдът по подобни случаи и съдът се произнесе, че отделните страни членки са компетентни да се произнасят как, как ще се уреди съжителството на лица от един и същи пол на тяхна територия. Но това е въпрос, който трябва да се реши. Как може да се реши? По силата на прецедентното право, където имам съдебна практика и би следвало ние да, да имаме регламент за брачни отношения, за двойки, които съжителстват и да има възможност за признаване на последиците от подобно съжителство. В Италия, например, се признава факта на местоживеене. Примерно, когато има здравословни проблеми. Аз съм против е, всякаква форма на дискриминация, против всякакви пречки, които биха били поставени пред е, е, правилното решаване на подобна материя. Тези въпроси трябва да се решат по начин, който да бъде приемлив за всеки от нас деликатна е материята, щекотлива и тя трябва да бъде разработвана с правилен подход. Имуществения режим в случаите на брак би следвало да се регулира по различен начин и двамата докладчици са формулирали много добри предложения. Госпожо Вебер, разбирам, че искате да коментирате. Да, благодаря. Е, въпрос имам. Преди това благодарности за двамата докладчици. И нека да опомена, че и аз също считам, че е, законовия текст трябва да е един, а не е два отделни законодателни текста, ако трябва да бъдем последователни. Ако трябва да покажем, че сме достатъчно открити, достатъчно готови да приемем разликите. Когато така или иначе говорим, че сме загрижени за това, което се случва в други части на света, защото в противен случай ще излезе, че сме твърде лицемерни. правният режим и несигурността, която се поражда от него е огромна. В една страна има възможност за брак и после се сменя правителството и изведнъж всичко в закона се обръща с главата надолу. Това не може да бъде. Така. Освен това се питам как е, може да се промени положението в моята страна? В Румъния преди няколко месеца се прие граждански кодекс. Там изрично се упоменава брак между мъж и жена. И не се признават е, регистрирани партньорства, дори такива сключени в други страни. А в, в друга али, е, алинея се. Е, опоменава че европейското законодателство има върховенство. Аз, за мен това е противоречие. Не разбирам как точно могат да се съвместят тези два текста. За това задавам въпроса. Ако се приемат тези е, предложения, какво ще се случи с е, двойка, която не е призната в собствената си страна? Благодаря. Не забелязвам друг да вдига ръка. Не виждам желаящи депутати да вземат думата по тази тема. Затова нека дадем думата на докладчиците, ако желаят да кажат заключителни думи. Госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председателю. Благодаря за полезния разговор. Благодарна съм и на Софи отново. Когато работя, винаги се старая да заема балансирана позиция, а не да затъвам в противоречия. Някакво дежаво като че ли преживявам, когато взимаме решения за имуществените отношения между съпрузи. Въпросът е как ще обединим всички становища, но тази област е изключително трудна за уредба в държавите членки. И много често решенията се различават. Все пак трябва да има последователност в нашите становища, за да не объркваме хората. Ние се опитваме да предложим решение за хора, които се сблъскват с проблеми, поради това, че е, брака им е двунационален и в случай на развод, раздяла или смърт, за тях ще бъде много трудно да си изберат подведомствения съд и затова е хубаво да няма никакви стълкновения, когато следва да пристъпят към решение. трябва да е модерен нашия подход, за да сме сигурни, че хората наистина ще намерят решение. Обедена съм, че Майкъл ще се съгласи с мен, като казвам, че сме учели принципа на субсидиарността. Господин Яколино, трябва да уважим този принцип, защото ние тук не се намесваме във вътрешното право на държавите членки. Европейското право не може да постъпва така. Ние всъщност се опитваме да открием инструментариум за намиране на решения в държавите членки, по различен начин е, са уредени съпружеските въпроси и подялбата на имуществото. Големи са различията между държавите. Подходите към регистрираните партньорства също са много различни. На практика те дори не се припознават на някои места и в член 27 и други членове на предложението на комисията ясно се урежда какво би се случило в такива случаи, когато правната уредба в държавата Хикс е различна от онова, което биха желали да видят заинтересованите страни. Ние всъщност казваме, че се стремим към преодоляване на разпокъсаността в уредбата в различни области. Би било хубаво всички тези разпоредби да са обединени на едно място и хората да имат възможност да си избират. Не виждаме защо а, по имуществените спорове на съпрузите трябва да се налага някаква подсъдност, която в крайна сметка да се окаже крайно ограничителна. С други думи, според нас, съпрузите и партньорите би трябвало да имат възможност да си избират свободно подсъдността или подведомствеността, без ограничения. И това го каза и Майкъл. Според мен сме отчели този факт. Ще ми се също така да вляза в спор с комисията относно възможността да обединим всички тези материи, защото има различия а, в а, уредбата на съпружеските отношения и също така на партньорските отношения в различните държави членки. Не може да твърдите, че поради наличието на разлики е невъзможно да обединим материята от една страна имаме съпружески имуществени въпроси и партньорски, защо да не можем да ги убедим? Ако ще има равнопоставеност, няма да има проблеми това да го направим. Неубедителна тази логика. Не може да хармонизираме една материя, защото имало различия имуществения режим между съпрузите е, е на лице във всички държави членки. В някои държави членки обаче е, не се признават регистрираните партньорства. Все пак ще трябва да обмислим всичко отново. С това приключва. Господин Кашман, искате ли думата? Благодаря. Евелин всъщност изчерпа повечето от е, правните аспекти. Искам тук да кажа на колегите, че регламента за регистрираните партньорства е приложим спрямо всичко видове партньорства. Тук не говорим само а, за хомосексуалните двойки. А, просто има двойки, които не искат а, църковен брак и се избират или да живеят а, като регистрирано партньорство или само граждански брак да сключат. Всъщност това про... задълженията проистичат а, е, от това, че а, е, двама партньори се събират. Това е един вид регистрирано партньорство или граждански договор. А, тъй като аз съм гей, а, бих искал да има разлики и бих искал моите права да са същите, когато в Польша ме блъсне автобус. И бих искал моя партньор да има същите права да предприеме каквото трябва с моето имуществото, моето тяло, моята банкова сметка и т.н. За съжаление обаче той няма тези права. Затова партньорствата и брака са градивните а, камъни на всяко едно общество. Все пак хората трябва да се обичат и да живеят един с друг. И не виждам никакъв смисъл да се прави а, едно разделение по, на правата по конкретен вид. А, това са основните градивни камъни на обществото и правата са свързани и с задълженията. А, и това е свързано с а, правната уредба и общественото зачитане на някакви отношения. Аз, за съжаление, нямам правната подготовка, за да ви отговоря на въпросите, но наистина има такива правни сблъсъци по уредбата на съпружеските отношения и тези на партньорите. Но това е материя, която се урежда изрично от държавите членки и затова призовавам всички да работим заедно. Нека достигнем до правна сигурност. Нека отчетем различията в правната уредба на държавите членки, но също така да извлечем наученото от работата на бивши колеги, на италианския колега от НП, който работи по въпроса за обединяването на разделените семейства. Ето това е подходът, който трябва да прегърнем, защото става дума за обединяването на всички семейства, без да се пристъпва към някаква дискриминация, освен онази, която вече е а, облечена в закон в някои държави членки. Ето, по този път трябва да вървим. Отново ще погледна изменението в член 18.1. Аз говоря английски и съм използвал тук думата не може, а не трябваше, трябваше да използвам фразата shall. А, и това е отражение на принципа, на който и вие се позовахте. Да, изключително деликатна е тази материя, но Нека извадим различията от това уравнение и да говорим за съгласуваност на принципите на съпружеските отношения и партньорските отношения и да се опрем на това, че става дума за партньори, съпрузи, които поемат дългосрочен ангажимент и да не бъде уредено това взаимоотношение а, по, а, поради това, че в а, някаква друга държава липсва такава уредба. Нужно е да има готовност а, да се обединим възоснова на наличните уредби. Господин Кашман и госпожо Гепхард, благодаря ви за участието в тази размяна на мнения. С това приключихме по темата. Крайния срок за внасене на изменения. Би трябвало да е 11 април до обед. 11 април, 12 часа. Не бива да забравяме, че гласуването в комисията е предвидено за 31 май. Ако нямате възражения, ще продължим нататък с следващата точка. Това е точка 11 и става дума за Хартата на Европейския съюз, норми за свободата на медиите в целия Европейски съюз. Имаме докладчик госпожа Ренате Вебер. Ще имаме размяна на мнения за първи път на доклад по собствена инициатива нормите за свободата на медиите в Европейския съюз. И тук приветстваме господин Шойер, който е с нас и представлява изследователски екип към Института за правото на уреждащо положението на медиите в Европейския съюз в Сарбрюкен. Имаме тук и една а, дипляна за този институт, който е сред участниците в заседанието. Поискане на нашата комисия, института провежда изследване за актуализация на едно проучване за положението на граждани в Европейския съюз и тяхните задължения по отношение на медиите. То е от 2004 година. Става дума за правото на гражданите да бъдат добре информирани и господин Шойер тук ще ни представи междинните резултати от това изследване, което и продължава и в момента. Изключително много се радваме, че имаме и представител на групата за свобода на медиите към комисията. Докладът ще бъде изнесен от от господин Герхард Деграс от Генерална дирекция Информационно общество, медии и интернет към комисията. Той всъщност е директор за съответния портфел по тези въпроси. Той ще ни направи един преглед и ще отрази първите заседания на тази група на високо равнище, но най-напред ще чуем докладчика госпожа Вебер, след това господин Шойер, след това господин Деграс и след това ще има разисквания с участието на депутатите госпожа Вебер. Благодаря, господин председател. Струми се, че е подходящо да признаем, че в, в Европейския парламент през последните няколко години доста а, пъти сме гласували резолюции за във връзка с свободата на медиите в различните държави и в разискванията, които провеждахме по време на заседанията на пленарните сесии, става ясно, че проблемите в които разискваме в различни държави, можем да намерим в по-малка или в по-голяма степен в много държави на Европейския съюз. В същото време трябва също да признаем, че Съвета на Европа е публикувал редица, а, доста голям брой препоръки в областта на медиите, ролята на медиите, свободата на медиите – което е изключително важно. А ролята на медиите е, в днешно време, различните видове медии е буквално фантастична, много по- е, огромен брой много медии, видове медии, много е, по-застъпена е тяхната роля. На този етап искам само да спомена няколко думи за този доклад по собствена инициатива, происхода му, можем да намерим точно в тези разисквания, за които говорих, за състоянието на медиите в различните държави, но също така е свързан с това, че хартата на Европейския съюз за нормите за свободата на медиите в Европейския съюз е вече правно обвързващ документ. И когато обмисляхме този доклад, идеята беше да се подчертаят членовете, а, които имат отношение, а именно член 11, свободата на изразяване и информация. Там се казва, че всички имат а, свобода на изразяване, а именно да поддържат становища, да при получават и подават информация без намесата на публичните органи и границите. Следващия член се казва, че трябва да се спазва плурализма на медиите. И така, когато обмисляме този доклад, естествено възникват няколко въпроса. Като, например, каква би била ролята на обществените власти, когато в чем ограничават тези права или пък осигуряват спазването на тези права. Също така какво означава плурализъм на медиите и свобода на медиите в същото време. За абсолютна свобода ли става въпрос или има а, някакви условности? Каква е разликата между обществени и частни медии по отношение на техните права и задължения. Когато определяме стандарти, норми, какво означава това? Регламент от страна на държавите, това ли е начина да се осигури свободата и плурализма на медиите или бихме искали да разгледаме саморегулацията на медиите като вариант? Разбира се, всички тези въпроси трябва да бъдат разгледани в доклада. В този момент обаче е, докладът е, има своето първо разглеждане, първия е обмен на мнения и наистина бих казал, че сега сме в етап на а, слушане, така че бих искала преди всичко да слушам нашият специален гост. Добре дошла на нея. Също така нашите колеги от Комисията за свободи, вътрешен ред и сигурност и така нататък. И бих искала също така да очертая и един времеви график, в който евентуално да се публикува един работен документ преди самия доклад, И честно казано бих казала, че би било добре този доклад да се гласува до края на годината, когато да се надяваме ще имаме общо гласуване и на доклада в АФЕТ за свободата на медиите в света. И така, тези две а, свързани с медиите а, усилия да вървят паралелно в Европейския съюз, извън медиите в и извън Европейския съюз. И до тук ще спра, за да чуем нашите гости. Благодаря. Благодаря госпожа Вебер. Сега господин Шойер, негов ред е да въведе работата на Института за европейско медийно право. Благодаря, господин председател. Здравейте, дами и господа. Благодаря ви много. Благодаря на госпожа докладчицата за любезното въведение и за приветствените слова, които отправи към нас. И а, всички присъстващи тук в а, заседанието на комисията Либе. помолиха ме да направя презентацията на немски, на моя а, роден език и с това ви давам възможност сега да си сложите слушалките. И така, когато говорим за представенето тази а, сутрин, ще се спра на няколко момента. Информирахме, че всички членове на комисията ще получат копия на нашите брошури, така че вероятно бих могъл да очертая само няколко приоритета, няколко основни заглавия, на които да се спра а, във времето, което имам днес. А, и така малко за а, фона, происхода на изследването. След това ще ви дам идея за това докъде сме стигнали с а, неговото осъществяване и а, накрая искам най-вече да се спра на подхода, който сме предприели при разработката на това изследване, за да ви позволя да сравните възможностите в доклада, който ще а, публикуваме. Госпожа Вебер вече спомена изследването, публикувано през 2004 година. Отново комисията Либе беше поръчала това изследване в Дюселдорф университета, института пое а, задачата. И така, както каза госпожа Вебер, имаше ситуации в различни държави, които провокираха загриженост в Европейския съюз като повод за това изследване. А, да речем, концентрацията на медиите, и спазването на, европейски, на правата в Европейския съюз. След това изследване е, последва резолюция на Европейския парламент, която беше приета през април 2004 година беше заговена на рисковете от нарушаване в Европейския съюз и по-специално в Италия на свободата на изразяване и информация според член 11 алинея 2 от Хартата за основните човешки права. Това беше причината за изследването. И сега напоследък се обърнахте към нас да актуализираме това изследване и ще разгледаме държави членки, включително тези, които се присъединиха след горната дата към Европейския съюз. Разбира се, разглеждаме много широк диапазон от събития, кое, тема на което ще се спра по-нататък по-подробно. И а, от влизането в сила на, европейски, на Лисабонския договор се създава това право на изразяване и в него се защитава и от този документ. Нека кажа, че от 2007 година имаме аудиовизуалната директива и съобщение от комисията Е, във връзка с държавните помощи за обществени медии. И накрая, в края на 2011, 2010 година, есента на 2010 година, нещо, което съвсем внимателно бих нарекал случая на Унгария, В началото е, на 2011 имаше реакция от комисията през януари и февруари, но още през декември 2010 е, започнаха процесите, които доведоха до резолюция през март 2011 година, където Европейския парламент още веднъж изрази своята загриженост за това дали съответното унгарско законодателство е отчело задълженията на държавите членки а, е, спрямо а, е, постиженията на европейското законодателство за защита на правата на изразяване и медиите. И така, къде се намираме днес? На 15 февруари ние а, е, публикувахме нашият междинен доклад, който изпратихме на секретарията на комисията Либе. И в този доклад вече сме успяли да включим редица държави членки. Тук съм ги включил България, Чехия, Франция, Литва, Малта и Словакия. Тези доклади, доколкото съм информиран, вече ги имате, разполагате с тях. И сега ще се опитам да говоря за докладите за други държави. Какви са тези доклади и какво имам предвид, когато казвам доклади за държави? Това са доклади на основата на експерти и кореспонденти в различни държави, които отговарят на наше запитване, е, моба. Всъщност имам един въпросник и техните отговори гледат малко по- задълбочено разглеждат медийния пейзаж в съответните държави. И така разбираме какво е състоянието. Не само при свободата на медиите, свободата за изразяване, също така а, гаранциите за съответните органи от конституционна гледна точка, дали има гаранция за независимостта на медиите. И също така дали има мерки, които са въведени по отношение на предоставянето на една цялостна услуга за а, излъчване, обществени медии, които предоставят а, информационни услуги на всички граждани. Те а, способни ли са да изпълняват това задължение? Ако обърнем тази идея може всъщност така да имаме и съвсем обоснованото очакване на гражданите да имат достъп до интернет, достъп до информация. Освен а, самите закони за медиите, имаме и етически кодекси, да речем, това, което отделните компании, медийни фирми и а, излъчватели спазват като вътрешни правила. Това, което се опитваме да, ограни... да очертаем тук е един а, двояк подход. От една страна как а, се съблюдава свободата на медиите, колко свободни са медиите пред предоставяне на информация и от друга страна, колко свободни са гражданите за да отстъпват тази информация. И така, редица а, важни точки, които трябва да се разгледат, са свързани с свободата на медиите. Да речем, има ли свободен достъп за всички заинтересовани страни? Какви ограничения има в момента? Какви положителни задължения съществуват за медийните компании? И какви задължения има по отношение на съдържанието? И накрая, какво съществува като възможност за а, медийните а, фирми за да предоставят информация на широката общественост. Да речем, може да има някои задължения по отношение на съдържанието, а, за някои ам, да излъчват по кабел. Така че, ако има съдържание, което е от обществено значение, то трябва да бъде предоставено. Това е по отношение на предоставянето. А сега да видим търсенето. Möglichkeiten. Нека да видим как, каква е възможността на гражданите да бъдат ангажирани, да се произнасят за това какво съдържание им се предоставя, как се предоставя то. В ред страни членки знаем, по а, данни на неправителствени организации и на гражданското общество, че те могат да бъдат ангажирани в този процес, знаем, че в други страни има омбудсман. Тоест, а, има възможности гражданите да се произнасят и да дават мнение за това какво да е съдържанието на медийната продукция и за основните медии, и за медиите по интернет. Това бяха основните аспекти, които огледахме. И е, както и през 2004 година и в настоящето изследване, е, ние ще разгледаме нещата за всяка страна по-отделно, ще разгледаме как е, се развиват пазарите, как, кои са основните компании, как се разпределят доходите от е, реклами и също поискахме от е, нашите от тези, които ни предоставяха информация, мнение за това какви са според тях необходимите промени, които ще доведат е, евентуално до решаване на проблемите. Според мен основните проблеми са концентрирането на медиите, протекционистична политика по отношение на тях, възможността за опазване на конфиденциалността на източниците, и задължението да се предоставя информация в оглед на общите изисквания за прозрачност. Гражданите, например, е, когато са наясно кой притежава определена медийна компания, са наясно и е, какви са нейните е, тежнения. Ясно е кой упражнява натиск и къде потенциално може да има проблеми. В изследването има и един друг е, раздел, който госпожа е, Вебер до голяма степен е, разгледа. Става дума за сравнение между отделните страни членки и за това какво може да се очаква от европейските стандарти. Става дума за член 10 от Европейската конвенция за основните права Препоръките на съвета, също и на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Разглеждаме също и европейското право, договор за Европейския съюз, членове от 2 до 6 формулират целите и ценностите на Европейския съюз. Член 11 споменах също за свободата на медиите и плурализма. И е, всичко, което виждате надолу, наясно с основните свободи, политиката за конкурентност, е, културната политика и така нататък. Разбира се, и подзаконовите актове. И накрая в е, сравнителния анализ ще анализираме разликите между страните членки и ще се опитаме да установим доколко положението в отделните страни е, стои на страна от е, общностното картина. Графикът накратко. Проекто текстът ще излезе към края на май а, и ще го предоставим на секретарята на вашата комисия. След това ще има 6-8 седмици, в които ще можем да отчетем вашите коментари и допълнителни искания и след това ще излезем с окончателния текст. Ако имате въпроси, моля, заповядайте. Председателят. Благодаря. Нека да ви е, припомня, че в 10.45 е, ще има електронно гласуване. И вие знаете много добре какво се случва в този момент. Ще е, влязат много хора в залата, на бегом ще искат да гласуват, защото имат и други ангажименти. Така че, нека да успеем в оставащите, има, няма 30 минути, да приключим с е, нашата дискусия трябва да изслушаме и господин Деграф, кой е директор на раздела за информационно общество. Ще ни е, съобщи е, срещите на групата на високо ниво. Благодаря. Ще се опитам да не попреча на електронното гласуване. Много се радвам, че има толкова голям интерес от страна на парламента към свободата на медиите и е, факта, че работите по доклад по собствена инициатива. Ние винаги заставаме зад свободата на медиите и плурализма, защото това е основно измерение на плуралистичното общество, а именно е, Европейския съюз е, е създаден и за това. Говоря по тази въпрос, защото е, комисията всъщност може да действа единствено в рамките на правомощията, които и предоставя договора. И е, що се отнася до хартата на, за основните права, е, там текстовете се отнасят за страните членки само при изпълнението на задълженията им по силата на европейското право. Тоест, е, правомощията на комисията са до известна степен ограничени. Нека да коментирам сега какви дейности е предприела Европейската комисия до голяма степен в отговор на вашата резолюция от феврари миналата година по отношение на Унгария. Говорихте, тук стана дума, че е, се създаде група от е, високо ниво в е, втората половина на миналата година. Тя проведе три заседания. Председателят на тази група е бившият е, президент на Латвия, професор доктор Фрайбергер. Професор Гемелиен е член на групата и е бивш министър на правосъдието на Германия. Професор Мадуро е другия член и е, господин Хамерсли. Е, от групата бе поискано да направи анализ на всички рискове за свободата на медиите и да потърси евентуални начини за действие за решаването на проблемите, включително евентуално с предложения на европейско ниво. Предложения за защита на свободите на медиите и плурализма. Резултатите от работата на групата се очакват да бъдат оповестени в края на годината и разбира се парламента ще бъде известен. Нека да кажа, че групата е независима, тя не приема насоки инструкции от никого. Комисията просто и оказва подкрепа. Групата работи за да търси отговор на няколко въпроса, евентуални ограничения на свободата на преста, включително от страна на държавите, независимостта на медиите и ролята на медийните регулатори и защитата на правата на медиите, най-вече на източниците им на информация също се търсят и е, механизми за е, работа, справяне с тези рискове. Втория аспект е възможността за ангажиране на медиите и въздействието от това, кой е собственик на медиите. работната група проведе още две заседания тази година. Последното беше преди две седмици. Много, много внимание се отделя на въпроса за свободата на медиите и независимостта както от гледна точка на журналистите, така и от гледна точка на собствениците на медии. Много се говори последно за качеството на журналистиката, за етични е, стандарти и норми. Предвижда се да се организира изслушване и групата ще проведе заседания поне още пет пъти в различни страни и членки и ще се поведат също, ще се проведат е, изслушвания с е, специалисти. Това е по работата на групата на високо ниво. Други дейности да упомена. Подкрепа на, от страна на Европейския парламент а, с подготовителни действия, работа с европейски университети за създаване на катедра в а, или Център за медийни свободи в а, Института Робърт Шуман. В момента се работи за изследване на правомощията на Европейския съюз в това отношение, най-вече на комисията. Докладът ще излезе през лятото. Друга група също е създадена, която се нарича Бъдеще на медиите, където се оглежда въздействието на технологиите и интернет за е, пейзажа на медиите. Знаете, че нещата в това отношение се развиват изключително бързо, самият отрасъл се е, развива изключително бързо, появяват се нови доставчици на медийни услуги, е, писмената, печатната преса търси бизнес модели за оцеляване, така че е, има много, много ясно чертан интерес да се постигне един а, е, добър, а, е, здрав, активен живот на медиите а, и да се повиши качеството на журналистиката. Групата, която се занимава с тази, тази тематика, се оглавява от а, представител на Холандия, има представители на различни отрасли от медиите и се надяваме те да излязат с доклад преди края на юни. Смятаме, че този доклад ще породи широк интерес, включително и сред вас. И в заключение, господин председател, необходимостта да се защитава свободата на медиите, да се развива тази свобода е грижа на всички нас. В момента някои страни работят по този въпрос повече от други, но ние непрекъснато сме ангажирани с усилия за мониторинг и си сътрудничим с страните съвсем отблизо и нека отново да подчертая колко високо ценим вашите ангажименти към тази тема. Председателят сега има списък от шестима желаящи да се изкажат. Остава ни по-малко от 20 минути, така че мога да дам по 2 минути. Опитайте се, моля, да се придържате към а, тези ограничения. Темата е действително изключително интересна, но ако успеем да приключим, няма да си създадем проблем с набега от тези, които ще дойдат да гласуват в без 15. Господин Тавареш, заповядайте. You, Благодаря, господин председателю. Медиите, разбира се, не са само материя уредена с допълващи се права в политическата система и още от 18 век свободата на пресата е част от основните ни свободи. Нашите граждани очакват от Европейския съюз да бъде важен фактор в защитата на правата на медиите. Знаем, че в комисията по петициите постъпват множество искания, анкети и изследвания в Европа. И е разочароващо, когато бъде установено, че европейските институции смятат, че са ограничени в тази област. Ограничени с оглед на действията си. И медиите и Европейския съюз са на един кръстопът Имаме криза в журналистиката. Много журналисти са на ръба, съответно са податливи на натиск и действат по непристоен начин, дори е незаконен понякога в някои държави членки. Имаме ни мутационни процеси сред медиите – къде спира личните мнения, къде започва професионализма. Аз не смятам, че правната среда днес осигурява широка защита на принципа на субсидиарност, нещо, което чувам да се казва много пъти. Всъщност всички медии са трансгранични. Независимо къде е седалището, независимо какво е устройството на медиите, ние четем новини от всеки вестник и блогове навсякъде из Европа и света. Понякога ограниченията, които сочи комисията, са залегнали в договорите, но и в нашите глави преди 10, преди 20 години. Те са заложени там, но средата на медиите днес е много различна. Особено по отношение на принципа на субсидиарност. Вие казвате, че само хартата е задължителна за държавите членки, когато прилагат европейското право. Ми нека тогава подсилим европейското право по аспекти, които са неуредени от правото. Пример. Вие казвате, че ни трябва диагностик. Но защо комисията не прилага меди... медийния плурализъм, за който се бори, а всъщност не го прилага? Между другото, много ниско приоритетно се поставя този въпрос, дори когато парламента настоява за това. А на нас ни трябва именно такъв правен анализ, ако ще трябва да приемаме нов закон за медиите. Много месеци работа ни предстоят, съгласен съм. Господин Скарс каза, че трябва, Шайер каза, че трябва да се консултираме с всички заинтересовани страни. Ами ние сме заинтересовани страни. Въобще демокрацията е заинтересована страна по въпросите на медиите и това трябва да стане, ако ще градим европейска демокрация. За да стане това, не е необходимо да има добри, силни, ефективни стандарти. Пример, един журналист бе увълнен в Португалия от Държавното радио, защото е излязал с а, редакционна статия не против португалското правителство, а анголското. А, това е част от финансовата и медийната криза. Тоест, всички трябва да се включим в тази битка. Благодаря. Аз съм също привърженик на идеята да се засилят онези аспекти на европейското право, които засягат плурализма, свободата на медиите, правото на свободно изразяване и изобщо цялата конфигурация върху медийния пазар на някои държави членки – Напоследък се забелязват не просто отклонения от стандартите на демокрацията в някои държави е, членки, наблюдават се катастрофални тенденции. Спокойно мога да споделя с вас, че огромни мащаби придобива симбиозата между медии и бизнес. Дори някои хора, интелектуалци, журналисти и политици смятат, че големи групи медии в някои държави членки буквално абдикират от своята класическа роля на коректив на изпълнителната власт и се стремят да се превърнат в елемент на изпълнителната власт. Аз имам предвид, разбира се, и собствената си държава, България, която беше спомената в групата от държави членки с големи проблеми в тази област. Наблюдаваме всекидневно как отделни вестници се превръщат в политически инструмент – в ръцете на техните собственици, а техните собственици в повечето случаи нямат нищо общо с медиите и с журналистиката. Много често собствениците на медии в такива държави членки са първо и преди всичко банкери, менеджери, много богати хора, хора, които са били в властта или се опитват да влязат в властта. Наблюдаваме също така, че състоянието на медийния пазар се влушава от ден на ден – тук се каза, че трябва да водим борба срещу протекционизма. Освен протекционизъм, има дори нещо като интервенционизъм в живота на медиите. Например, една банка финансира пряко група медии, които са много ласкави, много положителни към правителството в момента, а правителството насочва активите на държавните фирми към същата банка, която спонсорира тези медии и така кръгът се затваря по един зловещ начин. Представете си как гражданите стоят отстрани и недоумяват защо тези медии са станали придатък на властта, защо властта е толкова толерантна към тях и защо в същото време между правителството и тази група медии има група банки. Ние трябва да назовем тези неща с техните истински имена и аз бих предложил дори доброволно и колегиално своето съдействие на госпожа Рената Вебер, защото нейната задача ще бъде и сложна, и отговорна, и много трудна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин. госпожа Гонц. Много често се оплакваме, че макар Европейския съюз да е много силен при спазването на правата на свързани, правилата свързани с единия пазар, институциите са а, слаби. Що се отнася до правата на гражданите и така нататък, включително а, казаното днес, че е обвързваща хартата а, във връзка с а, европейското законодателство. Много често виждаме тази празнина и липса напоследък и смисля, че инициативата, от която сме част в момента, е една от най-важните инициативи в това отношение. Преди присъединяването, критериите за, от Копенхаген са доста ясни. След а, обаче нямаме кой знае какви показатели сравними, нямаме кой знае колко а, сериозни инструменти за прилагането на същите тези критерии. Затова аз приветствам и двете инициативи, тази на комисията Либе, и на парламента, и на комисията за създаването на тези групи. А, EU Media Futures форума и също и а, групата на високо равнище за медиен плурализъм. Имам само един въпрос, който не съм сигурна, че можем а, да намерим отговор за него сега, но той е важен за бъдещето. Важно е да има синергия между двете инициативи. Това, което се случва в момента в комисията Либе и това, по което се работи в комисията. Вие също така споменахте и университетите. Въпросът е как да се създадат синергии да се създаде нещо, което е съпосочно, последователно, обвързващо между двете инициативи, което ще създаде една добра основа за бъдеще, за да се предвидим в, предвижим в тези аспекти напред. Благодаря. Господин Бронкс. Идеята за свобода на медиите има два ясни аспекта. От една страна контрола на държавата, било то по отношение на цензура, ограничение или наказание и също така предписания. А, от друга страна е аспекта достъпът до медиите, правото на достъп не е задължително свързано с някакви правни ограничения, но няма да навлизам в това. И така, държавно, държавните медии а, трябва да са освободени от контрола на правителствата. Частните медии трябва да а, са свободни и независими от а, контрол на съдържанието и също така да, са, да спазват а, прав... задължение за независимост те трябва да са напълно а, свободни, но разбира се да спазват и задължението да не а, да не клеветят и да не предизвикват към а, а, насилие. А, интернет страници, вебсайтове на а, частни лица или на организации също трябва да спазват същите тези задължения преди да говорим за държавите извън Европейския съюз, трябва да говорим за държавите в Европейския съюз. Същия Европейски парламент, който а, пре, предизвикваше а, към действие на холандското правителство, от друга страна говореше преди това за унгарското правителство, което си противоречи. Също така се изразяват различни мнения по академични въпроси. В моята държава, в BBC, спазват съответните правила, макар да се разграничават различните кандидати, за които има покритие а, има и различни принципи. Наскоро имаше една дискусия на немското в Германия, дали трябва да бъде забранена една политическа а, партия. А, преди няколко години имаше опит а, на основа на доказателства, които се оказаха фалшифицирани. В Европейския съюз и неговите държави членки има свободи за политическата класа, но няма свободи за опонентите свободата да се съгласим не е свобода по същество. Благодаря. Благодаря, господин председател. Приветствам днешния дебат и също така принципно свободата на медиите. Това е важно и за човешките права. Изключително важно е, според мен, да обсъдим настоящите проблеми в света на медиите. Има доста въпроси, които трябва да обсъдим от една страна политическото и частно упражняване на натиск върху медиите, особено във връзка с печатните медии, от там нататък качеството на информацията, също така разследващата журналистика. Случай в Унгария наистина предизвика вниманието на много европейски институции и повиши информираността за по-сериозните усилия, необходимостта от по-сериозни усилия за независимост на медиите. Знаем, че в Унгария не е единствения случай. В Европа нямаме ясни и силни механизми за изразяване, за свободата на изразяване и трябва по-здълбочено да следим това, което се случва в нашите държави. Радвам се, че Европейската комисия следва нашите препоръки да се предложи механизъм, за да се преодолеят липсите в медийното пространство и свободата на медиите, много е важно да имаме един отворен и прозрачен дебат в нашите държави, да включим експертите, журналистите също да участват в разработката на законодателството. Не това обаче е случая в Унгария, който беше един ясен пример. Според мен е много важно държавите, правителствата на национално и международно ниво да провокират такова а, законодателство за съдържанието на журналистиката. Трябва да има саморегулация и да се избегне политическия натиск. Трябва, колеги, да останем ангажирани. Много различни форми на контрол и натиск а, наблюдаваме и а, труден достъп до информация за журналистите, което ги лишава от възможността да играят своята роля на а, междинна защитна а, защитна среда между гражданите и властите. Също така има въпроси свързани с инвестициите и а, собствеността. За мен един много важен въпрос днес е, че има по-малко разследващи журналисти и едно от основните предизвикателства, пред което трябва да се изправим, включително в доклада по собствена инициатива, е, че а, нашите медии са изправени в една нова цифрова среда, която макар да може да ни доведе много а, да ни даде много ползи, трябва да използваме по правилния начин. Онлайн и социалните медии не са обект на разговора ни днес, но те са част от реалността и хората все по-често използват тези нови средства за информация, този нов а, начин на достъп до информацията и това вече има много сериозно а, последствие за а, традиционните медии. Например, чувам, че в Обединеното кралство вече младите не си купуват и не четат вестници. Това са да Трябва да работим заедно, за да се справим с тях. И с а, удоволствие ще работя с Рената и с другите колеги, за да имаме свобода на медиите във всички а, държави в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Моля за тишина в залата, за да можем да приключим дискусията. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Uh, e Темата, която обсъждаме, има много голямо значение за всички нас е, и а, аз съм убедена, че а, госпожа Вебер ще положи всички усилия да изготви един наистина отличен доклад. Част от причините темата да а, привлича вниманието ни са свързани и с Унгария, но е много важно нашият подход да бъде безпристрастен, така че Унгария да не се чувства несправедливо нападната по субективни причини, защото това също би довело до лоши резултати. Въпросът ми е как можем да разгледаме въпроса за отговорността на медиите успоредно с тяхната свобода. У нас в момента върви разследването Левенсон за културата и етиката на а, медийната група САН. В нейните издания се публикуват е, клюки, е, клевети, които нямат нищо общо с истината и новините. Благодаря. Много ви моля за кратки изказвания, за да можем да преминем към гласуването. Благодаря. Наистина съвсем накратко искам да благодаря на всички, които се включиха в обсъждането, преди всичко на а, госта ни. и Искам да поясня някои аспекти и да изтъкна, че междинния доклад съгласно договора е поверителен. Затова не може да бъде разпространен широко. В края на месец май очакваме доклада. Както вече казах, при първа възможност ще ви осведомя за графика и ще организирам срещи и с докладчиците в сянка, както и с изказалите се днес колеги, за да видим как ще работим от тук нататък. Благодаря. Благодаря за краткото и стегнато изказване в заключение на разискванията ни. Това е първа размяна на становища. Господин Деграф, господин е, Десойер също заслужават нашата благодарност. Писменото представяне от е, Европейския институт по медийно законодателство ще бъде разпространено своевременно е, сред членовете. И сега е време за гласуване. Припомням ви, че е важно електронните ви карти за гласуване да са готови. Надявам се да имате готовност. Ако не носите картата, моля дайте знак. Имаме две гласувания. Не би трябвало да се проточат. Моля ви, не би трябвало да отнеме а, много време и а, така ще можем ако се съсредоточим, стегнато да продължим с работата си. Първо имаме гласуване на защита на критичната информационна структура, постижение, предстоящи стъпки за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство. Докладчик по становището е колегата Агнес Ханкис. Започваме с това гласуване. Второто е по-кратко и по-лесно.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 Сега гласуваме е, текста с измененията по електронен път. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 45 за, двама въздържали се, няма гласове против, приема се. Благодаря. Поздравления за докладчика по становището, госпожа Ханкис. И сега вторият доклад. По-просто е гласуването, защото имаме законодателна резолюция, разработена от нашия докладчик Руи Тавариш. Само няколко думи да благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите, които работиха по темата. Както винаги, стигнахме до края на тази процедура на съвместно вземане на решения, но миналата седмица получихме тъжната новина, че Стефани а, Пасклати, която почти две години работи а, по темата, е починала. Позната е на много от вас. Искам да посветя а, днешната ни работа на нея, в нейна памете. Благодаря за казаното. Току-що узнахме, че един уважавен служител в администрацията, госпожа Стефания Паскуети, внезапно почина. Смаяни сме и се покланяме пред паметта й. Моля в протокола да се запише, че изразяваме съболезнованията си на нейните роднини и близки, на които тя ще липсва безкрайно. Посвещаваме на нейната памет проекто доклада и сега преминаваме към гласуването. Моля да гласуваме по електронен път. Гласувайте. Now the vote is closed. Край на гласуването. 44 гласа за, няма въздържали се, 3 гласа против. Резолюцията се приема. Поздравяваме а, госпожа Ханкис, господин Тавареш. Приключихме с гласуването и продължаваме с следващите точки от дневния ред. Bye. We're moving on now. Продължаваме с точка от дневния ред за засилената солидарност в рамките на Европейския съюз в областта на обежището, което естествено е точка 14 от е, дневния ред. Докладчик е колегата господин Кирияко Стриантафилидес. Нека първо да чуем изказването на комисията и след това е първата размяна на мненията. Комисията прие съобщение за засилената солидарност в рамките на Европейския съюз в областта на убежището, за засилена отговорност, за укрепване на взаимното доверие. Нашият докладчик работи по доклад по собствена инициатива. Ще чуем първо изложението на представителя на Европейската комисия и е, ще ви дам думата за първа размяна на мнения. Господин Адалберт Янч, който представлява комисията, сега има думата. Thank you very much. And um, I would like to thank Добър ден. Искам да благодаря за отправената покана да представя това съобщение на Комисията за солидарността. Това е тема от решаващо значение предвид развитието на политиката за убежището и е много важно парламента да намери време да обсъди тази важна тема. Въпросът за солидарността излезе на преден план миналата година не само поради събитията, които се случиха в Южното Средиземноморие и последиците от тях, но и поради а, натиска, на който е изложена гръцката система за убежище. Солидарността всъщност е основен въпрос в политиката за убежището много отдавна, от самото начало всъщност. Повече от 10 години. Именно поради това съобщението на комисията не само е реакция на случващото се миналата година, но има и по-дългосрочен стратегически по дългосрочна стратегическа насоченост не са постоянни а, миграционните потоци и не бива в същото време да забравяме, че въпреки, че в момента сме изправени пред голям брой а, искания за даване на обежище, те не са чак толкова много, както в миналото, в началото на десетилети... десетилетието, например. И не са така високи, каквито биха могли да бъдат други части на света. Така че момента е подходящ да започнем внимателно да обмисляме изграждането на капацитет във всички държави членки за справяне с непредвидимите потоци от бежанци. Въпреки, че при голям той може да постави под напрежение някои държави членки, Както знаем, през първото полугодие 6 държави членки са получили около 2000 заявления за даване на обежище. Европейският съюз има своите отговорности по отношение на солидарността в политиката за обежището и да положи грижи да се отнасяме с, достойно с всички бежанци. Решенията не са лесни, не са така очевидни и това се дължи на факта първо, че освен солидарността, държавите членки носят и отговорност за прилагане на политиката за обежище и въвеждането на ред. С други думи, солидарността върви ръка за ръка с отговорностите не може да подмени отговорностите на държавите членки. В противен случай цялата система за убежище на ЕСЕ ще рухне. Следователно трябва да намерим балансиран подход. Втората причина, поради която проблем е толкова сложен, се корени в това, че потребностите на държавите членки са различни. Няма едно решение, което да удовлетвори всички. Решението зависи от степента на развитие на системата за убежище на държавата, дали възникват извънредни ситуации и географското местоположение на държавата членка. Поради всичко това, предложението, съобщението предвижда изграждането на гъвкави механизми и евентуални мерки за подпомагане на държавите членки при различни обстоятелства по най-целесообразния и ефективен начин. Всъщност това съобщение на първо място прави оценка на действащите мерки, разработени през изминалите 10 години, влагането им в а, една последователна рамка и предвиждане на пътя за развитие. Съобщението се основава на четири оси или приоритети. Първо, практическото сътрудничество и оказването на техническа помощ. С оглед на това, вие знаете, че и съществуват много мерки, споразумения за сътрудничество между държавите членки – но скорошното създаване на службата за подкрепа по въпросите на обежището означава, че ще извлечем допълнителни економически изгоди и съществуването на тази агенция ще подпомогне сътрудничеството на практика, ще се превърне в един стълб на системата за обежище, а не на случайен, случайен сбор на временни мерки. На второ място е, стои финансовото подпомагане. Е, подчертава се значението на Европейския фонд за убежище. То е една много успешна мярка по линия на солидарността. Той не разполага с огромни суми, но смятаме, че може да бъде укрепен, ако държавите членки използват националните програми по фонда по по-стратегически начин и продължат да градят своя капацитет за оказване на помощ, дългосрочен план. И на второ място ще бъде укрепен чрез приемането и изграждането на фонда за убежище и миграция. Предложението на комисията за този нов фонд съдържа характеристики, които биха направили по-гъвкави механизмите за освояване на средствата по него. И третата ос е свързана с разпределянето на отговорностите. Вероятно, това е най-спорният аспект на солидарността в ЕСЕ. И за тази кратка фраза се крие въпроса всъщност къде отиват бежанците. Най-различни са мненията по въпроса. Има заинтересовани страни, които се придържат към регламента от Дъблин, но комисията смята, че е много важно на този етап – да продължим да работим за реформа на регламента Даблин, предложен 2008 година и предложението следва да бъде прието през 2012. Така е предвидено по Стокхолмската програма. В допълнение към реформата на регламента Дъблин в съответствие с предложението 2008, ние смятаме, че е необходимо да се разработят допълващи мерки, които да облегчат проблемите, проистичащи от разпределянето на отговорностите в ЕСЕ тези допълнителни мерки визират а, доброволното разпределяне на средства и усъвършенстването му. Това е един проект съвместно с Малта и комисията тук поема ангажимента да представи а, схеми за постоянно разпределяне на средства и съвместна обработка на исканията за даване на убежище. Прави се едно предпроектно проучване в това отношение. И така, разпределяне на отговорности е една от темата. Е, засяга се и въпроса за управлението, което има предвид най-вече договарените оценки за механизъм за ранно предупреждение по регламента от Дъблин. Това може да бъде едно полезно допълнение към фонда за обежище и би гарантирало държавите членки да изпълняват своите задължения – и би осигурило по-голяма целесъобразност по прилагането на мерките за солидарност. Това са четирите приоритета. Основното послание е следното. Комисията естествено ще изиграе своята роля – ще внася предложения, ще изиграе институционалната си роля, но солидарността в областта на убежищите не е нещо, което може да свърши сама комисията. Успеха зависи от сътрудничеството на държавите членки и на готовността на тези държави да поемат своята отговорност, като осигурят активи, като използват инструментариума на Европейската агенция за убежище, като разпределят доброволно отговорностите и средствата и докажат, че има политическа воля да се върви напред по пакета с мерки за убежището. Обявяват се действията, които комисията предвижда, но се и окоръжават другите държави членки да си свършат работата – като прилагат конкретни мерки. Вие вероятно знаете, че съветът откликна на призива на комисията, съдържащо се в, тази, в това съобщение за солидарността от 8 март. Заключенията бяха подкрепени от комисията и смятаме, че те утвърждават ангажимента на държавите членки за изпълнение на мерките за солидарност и също така поемането на отговорности. Но те отиват и отвъд солидарността само по въпросите на обежище. Става дума за солидарност по отношение на охраната на границите и т.н. И поради тази съпричастност на заинтересованите страни е много важно парламентът също да се включи и с нетърпение чакаме да подпомагаме и парламента по разработването на този доклад. Благодаря. Благодаря на комисията. Нека сега изслушаме докладчика господин Трианта Филидис и след това ще имаме дискусия. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за направеното представяне на документа. Голяма част от който според мен е доста положителен. Редица моменти заслужават по-нататъчно разискване, а редица други моменти ще бъдат допълнително разработени. Сред положителните моменти е конкретната конкретното споменаване на необходимостта да се приведе солидарността в конкретни мерки и финансовата солидарност за максимално доброто използване на средствата, на фондовете, както вече беше споменато, фонда за обежище до 2013 и фонда за обежище и миграции. Ролята на агенцията като техническа помощ е изключително важна. Разпределенето на отговорностите по средством разпределянето на средствата на бенефициарите е изключително важно и това са все моменти, които трябва да се разработят по-нататък, за да се а, постигне един адекватен на контекста инструмент. И в този смисъл опита и оценката на проекта за преразпределение би могъл да бъде доста полезен. Жалко, че в съобщението този механизъм за преразпределение се разглежда единствено в областта за международната защита, без да се включват кандидатстващите за обежище, макар да знаем, че пропорционално този товар е точно а, в тази област. Има, разбира се, въпроса за съвместно разглеждане на молби за обежище, което е много положително. И към момента, макар в момента тази област е, да е доста неясна и да предстоят изследвания, това е важна област, която ще доведе до повече солидарност и ефективност. Други роли се преписват в агенцията, така че трябва да сме сигурни, че това е добре обосновано да сме наясно с точния мандат и работата, която ще се предприеме, както и по отношение на Frontex. В съобщението в страница четвърта се казва, че агенцията и Frontex трябва да си сътрудничат и агенцията да подкрепя международните аспекти на работата на Frontex. Господин председател, бих искал да задам някои въпроси на комисията, за да се разяснят някои моменти. Първи ми въпрос е свързан с принципа, който беше подчертан в представенето, а именно принципа за солидарност и а, справедливо разпределяне на отговорността. Според член 80 на договора, политиките в на Съюза в тази е, глава ще се управляват от принципа на солидарност и справедливо разпределение на отговорността, включително финансовите последици за различните държави членки. Когато е необходимо, Европейският съюз приема законодателство в тази глава, за да се осъществи този принцип чрез мерки. Сега, каква е разликата тук? Солидарност и справедливо разпределение на отговорността как се отразява това на различния избор за съответни политики, които са част от един механизъм за солидарност, предвиден от комисията. Вторият ми въпрос е свързан с това, че държавите членки имат различен брой търсещи обежище, Нещо, което споменахме и по-рано. Как вижда комисията ролята на тези държави членки в един механизъм за солидарност, който поради географски или други причини в който по географски или други причини държавите а, имат много по-малък или много по-голям брой търсещи обежище. Също така конкретния натиск или а, наплив на мигранти в отделни моменти се разглежда като тенденция. Как ще се оценяват тези а, нива и тенденции? След това идва въпросът а, за равновесието между отговорностите. Друг важен аспект, който се споменава в съобщението на комисията и също така се подчертава в заключенията на съвета, но също така и много често се казва, че солидарността трябва да върви ръка за ръка с отговорността. Държавите членки трябва да имат системи, които спазват е, стандартите на международното и европейското страво, е, право. Трябва да се спазват правилата, за да не се навлиза в. Е, съответните области. Как се разглежда то, това равновесие от страна на комисията? В момента има доста проблеми с системите за обежище. Кое идва първо? Мерките за солидарност или спазването на задълженията, които трудно могат да се осъществят? И накрая, господин председател, във връзка с системата за разселване, която е единствената в момента осъществена в Европейския съюз, бих искал да кажа, че няма оценка от страна на комисията все още, но освен критиката за малкия брой места, като че ли цялостния опит е по-скоро положителен, още повече, че комисията ще предложи една доброволна подобна схема вследствие на оценката, която предстои. Бих искал да чуя малко повече за това, ако е възможно. Ще спра до тук, господин председател, и ще се върна на графика след това, за да коментирам и евентуално бележките на колегите. Председателят, благодаря господин Триантефилидис. Да започнем с госпожа Гиом сега дискусията. Благодаря, господин председател. Благодаря за думата. Благодаря и за качеството на представенето на комисията и на представенето на докладчика на този доклад, който е от изключително голяма важност. И така, приветствам съобщението, последното и това от декември на, поради няколко причини. На първо място, това съобщение е реакция на едно забелязано а, един забелязан неуспех. Неуспех в възможността на Европейския съюз да отговори а, на глобално ниво, на международно ниво, а, на случващото се, на ефектите, да речем, от арабската пролет. Необходимостта от една на държавите членки да реагират на последните и не толкова а, близките в миналото събития. И така, по този начин, комисията подчертава, очертава този тип неуспех – попадаме в един политически подход при оценката на реакциите на Европейския съюз, чиято основна ценност е солидарността. И на първото, първо място искам да приветствам нещо в това а, съобщение, а именно отговора, който се предлага, отговор, който включва редица моменти. Наистина трябва да се отдалечим и да разгледаме различните аспекти на политиката за убежището по един глобален а, начин. И това е един подходящ подход. В съобщението се говори за принципи, които трябва да се осъществят. Това е ролята, но не се говори за практически подробности. Въпросът за солидарност обаче има а, един нюанс за призоваване да преминем от думи към действие. На този етап имаме възможност да дадем своите идеи на докладчика и за това бих искала да предложа няколко момента в ролята ми на докладчик в Сянка, които мисля да се подкрепят моята група. Ключовото послание е, че е необходим този пакет от инструменти, който да е достатъчно ясен, достатъчно гъвкавен, за да се отдалечим максимално от принципа за всеки сам за себе си. Три момента са включени тук. Вече споменахме солидарността, тя е изключително важна, но също така отговорността и взаимното доверие, което описва съобщението и което е духа, в който трябва да работим с докладчика. Това са принципите, това са общите идеи, които трябва да разработим в следващите няколко седмици. И накрая искам да се спра на още нещо, което обсъдихме вчера, говорейки за директивата за антидискриминация. Настоящата економическа ситуация определено осложнява работата ни в тази област. Но трябва да помним, според мен, че ако има а, един общ полезен пакет от инструменти, то убедена съм, това ще доведе до преодоляването на някои от трудностите на национално ниво, особено в областта на обежището, където едни инвестиции ще доведат до много сериозни намаления в разходите в бъдещето, особено а, в някои отношения. Всичко това може да доведе до много сериозни спестявания в бъдеще, които не трябва да бъдат подценявани. И така, това съобщение, този пакет от инструменти трябва да е ефективен, гъвкав и да включа е, инструменти, които се отнасят и до разходите. И накрая, тъй като говорим за комисията и за приноса на парламента в принципа за солидарност при политиката за обежището, трябва да си спомним, че все пак имаме и ролята на съвета, който отговаря за това да се приведат в действие много от последните заявления, наречем това от 8 март, за общата рамка за подход, основан на солидарността. И затова смятам, че държавите членки, съответно съвета, имат отговорност в това отношение за да приложат принципа на солидарност и в областта на обежището. А сега господин Пиркин. Благодаря, господин председателю. Според мен И ясната позиция на а, комисията по въпроса какво точно означава солидарност, включително и финансова и техническа солидарност, е, заслужава похвала. Също така смятам, че правилен категоричният подход на комисията към ситуации с внезапен прилив на бежанци и евентуалните временни мерки. Положителен факт е и определенето от страна на комисията след така наречената пролет е, в Северна а, Африка, която по никакъв начин не се а, е, сравнява с събитията от 1989 е, година и събитията в Юго-Источна Европа, най-вече Косово. Мисля, че е, в този опит е, вече сме установили какво би трябвало да се направи с такива бежански потоци. Съгласен съм също така, че регламента Дъблин трябва да се прегледа, да се види какво може да се усъвършенства, кои норми се нуждаят от по-пълноценно прилагане, защото една голяма част от тях са добри. Същевременно не бива да променяме основополагащите принципи, като например страна на установяване на първичен контакт – и е, други принципи, които трябва да бъдат разгледани именно като основополагащи от Европейския парламент. Комисията е категорична, че ще има и съпъстващи мерки, които също са необходими. Например, разпределение на тежеста при извънредни ситуации на доброволна основа. Ето този момент е много важен. И е, сега ми се струва, че трябва да видим кои е, ситуации могат да се квалифицират като извънредни. По принцип, мерките трябва да се отнасят до е, лицата, е, които получават международна закрила, но не и унези, които са подали молби за убежище, защото двете категории са твърде различни. И към тях прилагаме съответно различни мерки. Необходимо е да се осигури закрила именно на онези, които се нуждаят най-много от нея, а не на многобройните лица, които кандидатстват за нея, без е, да отговарят на съответните критерии. Струва ми се, че тук процедурата може да се усъвършенства. Искам да отправя в края на изказването си едно предупреждение. Нека да не се отказваме от доказали значението си подходи Проверено е как работят механизмите по а, Дъблин. А, имаме система, която работи в а, 20, 26 държави членки. Нека не се отказваме от полученото. Благодаря. А сега госпожа Викстрем. Благодаря. Първо искам да изкажа много висока оценка за отличната работа на господин Триантафилидес по темата. Уместно е да благодаря и на всички колеги за плодотворния дух на сътрудничество по докладите, свързани по един или друг начин с темата за обежището. Според мен, солидарността трябва да се основава на нашите ценности, а солидарността и отговорността са в основата на системата за обежище. Всички държави членки са длъжни да изпълняват изискванията на регламентите и поетите от тях задължения. Знаем, че системата Дъблин 2 се основава на принципа, че във всички държави членки лицата, които търсят убежище, но положението на практика не е такова. В някои държави членки шансът им да получат обежище е близо 80%, в други държави едва 1%. По такъв начин се дискредитира цялата система. Някои държави членки е, са подложени на голям натиск от е, много по-голям брой лица търсещи обежище. Имаме данните от Швеция в светлината а, на засилените потоци от Косово. Миналата година ние получихме 82 000 заявления без Швеция да има външна граница на Европейския съюз. Днес 10 държави членки приемат и настаняват 90% от търсещите убежище, което означава, че неравномерно е, се поема отговорността. А солидарността е двупосочна. Тя се изразява е, в изпълнение на поетите ангажименти и задължения и от друга страна в подпомагане от държавите членки, които са външна граница, за унези, които са подложени на допълнителен натиск липсва доверие и за съжаление това засяга системата на обежище. След като премахнахме вътрешните граници, трябва да имаме доверие в доброто управление на външните граници и трябва да сме уверени, че всички държави членки правилно прилагат регламента. Да, доверието е ключов момент в солидарността, лоялността също – лоялността увеличава солидарността и именно на тази основа се укрепва солидарността и доверието. Според мен е съвършено ясно, че всички ще спечелят, ако се прилага тази схема. Макар и в момента тя да не се наблюдава на практика. Член 8 предвижда солидарност в областта на убежището и миграцията. И мисля, че трябва добре да помислим за неговото значение. Всички мерки, които предприемаме за укрепване на солидарността, доверието и лоялността, ще укрепят и самия Европейски съюз и неговата система за убежището. Ето защо аз подкрепям съобщението на Европейската комисия. В заключение искам да кажа, че Европейския съвет е, излезе със своите заключения за общата рамка в областта на обежището и открои факторите, които оказват особен натиск, най-вече смесените бежански потоци. Там се посочва отговорността и взаимното доверие. Най-важен е текста за презаселването на доброволни а, е, начала и временните мерки за закрила. Надявам се, че и в нашите регламенти и директиви ще залегнат същите текстове, за да докажем, че гледаме сериозно на солидарността, както винаги сме го правили в Европейския парламент и в нашата комисия по всички свързани с темата доклади. Благодаря. Благодаря сега госпожа Хирш. Благодаря, господин председателю. Като докладчик за либералите, бих искал да благодаря за това съобщение. Според мен следва да си дадем сметка дали искаме една обща зона на свобода и сигурност и солидарността и отговорността в това отношение вървят ръка за ръка. Не става дума каква да е отправната точка. Ние трябва да окажем подкрепа на изпитващите затруднения държави членки в областта на прилагането, но също така и на онези, които по политически причини в момента са по-колебливи. Добре е да има бюро за оказване на подкрепа, но трябва да продължим да обсъждаме конкретиката. Вчера говорихме за фонда за убежище и миграция и казахме, че трябва да следим как се развива. Много важно е как ще се прилагат директивите за убежище и сега, и в бъдеще, и следва да им обръщаме достатъчно внимание. По Дъблин 2 бих казала, че Дъблин 2 следва да бъде преразгледан, което съвсем не означава, че няма нужда да следим по-отблизо развитието. Ние сме изправени пред абсолютния брой на търсещи убежище в Европейския съюз който е насочен предимно към малък брой държави членки. И затова мнозинството държавите членки не заемат твърда позиция, въпреки, че имат голям потенциал да приемат беженци. Ако така стоят нещата по Дъблин 2, то тогава би трябвало да преразгледаме Дъблин 2 и да го усъвършенстваме. Така, например, би трябвало да има някакво разпределение спрямо БВП, населението на въпросната държава, гъстотата на населението. Това са все фактори, които биха спомогнали за постигане на различни резултати и тогава повече държави членки а, биха поели по а, справедлива част от беженците. Тази дискусия не можем да избягваме. Можем да говорим за доброволно сътрудничество между държавите членки, но това е частично решение. Нека оптимизираме Дъблин 2 при всички случаи, но в същото време нека проследим резултатите от Дъблин 2 и да помислим за по-адекватни механизми, за да има наистина солидарност. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор. Смятам, че документа на комисията заслужава да бъде приветстван, навежда на размисъл, съдържа доста информация, обект на дискусии. От доста дълго време работим някой от нас по тази тема и сме наясно, че ще продължим да обсъждаме много от аспектите в документа, които обсъждаме от две и повече години. А, няма да се спирам на целия текст, а само на три точки от него. Първо, става дума за нещо, което уместно е споменато. А именно, начина на обработка на исканията за убежище. Не става дума за това, че държавите членки няма вече да отговарят е, за разглеждането на исканията за убежище. Става дума по-скоро за тълкуването. Е, по-малките държави могат да се затруднят с осигуряването на преводачи на различните диалекти, а, от африканския континент. А, Европейския съюз е натрупал голям капацитет, по-конкретно имам предвид Италия и Германия, и би могло да се разчита на взаимопомощ. А, това би помогнало на самите беженци за да могат да заявят а, своите желания на собствения език, би ускорило процеса на обработка на документите и би ни помогнало да постигнем по-голяма съгласуваност и установяване на основателните искания. Така би се ускорил и процеса на връщане на лица, които нямат право да получат обежище. Тази взаимопомощ е, би била много полезна. Сега по въпроса за връщането на бежанците. Този въпрос е много важен. Договарянето на такъв подход е важно. Вижте какво става в Гърция. Гръцките държавни служители обясняват колко трудно им е да влязат във връзка с представителите на другите държави, защото те не проявяват интерес към Гърция и понякога тези държави дори отказват да се занимаят с различни заявки, изпращани от гръцките власти. Необходимо е да имаме съгласуваност в Европейския съюз по връщането на беженците защото има бежанци, които имат основателни причини да останат тук и да се интегрират. В същото време необходимо е да има някаква политика за връщането на беженците, съгласувана в ЕСЕ. В противен случай а, стимулите да се идва на наша територия, дори да нямате основание да останете, тъй като няма защита по линия на субсидиарността, Та, ако няма никакви възможности лицето да бъде върнато все пак, то тогава трябва да се заемем и с хуманното отношение. Как е уредено то? проблемите в Гърция се отъжняват от това, че проверките по летищата, е, пограничния контрол, проблемите с трафика на хора по границата с Турция не са приоритизирани. Нека го кажа по-дипломатично. и натиска върху Гърция от страна на нелегалните иммигранти е огромен, няма законодателство, т.е. духа на законодателството не отговаря на замисъла и това отежнява положението още повече. Ще ми се да разбера. А, какво мисли комисията за тези проблеми в Гърция? дали се увеличава дипломатическия натиск. Тук ще спомена и България. Тя също има граница с Турция. Дали трябва да се увеличи натиска? Разбира се, има е, сътрудничество по въпросите, по които има готовност в Гърция да се търси решение. Но какво става, дума за, какво става със сътрудничеството в други области? Благодаря, председател. Ще говоря на португалски. Господин Тавареш има думата. Ще започна с благодарности към докладчика, нашият колега господин Триантафилидес. Напълно сме готови да си сътрудничим като докладчици сянка по този доклад, тъй като той е много важен. Посоката обаче, която поема доклада във връзка с бежанците и търсещите обежище, обвързва всички тези теми и наистина приносът на хора, които работят по тези теми, би бил много положителен и ще подпомогне докладчика. Сигурен съм, че така ще се работи и като разглеждаме новите финансови перспективи. Много доклади тук са обвързани с темата на господин Фелидес и както каза колегата Викстрюм, тя всъщност много добре описа как можем да пречупим този порочен кръг на липса на доверие и липса на солидарност между държавите членки, как можем да го обърнем а, изцяло. Има държави с много сериозен капацитет, който обаче не се е ползва. Но трябва и да сме реалистично настроени спрямо разглеждането на системите за обежище в Европа. Подготвен съм да съдействам за напредъка на тези доклади. Действително съвета има, може би, поне така изглежда, държави, които се страхуват от а, солидарността. И тази неохота от страна съвета да се използва член 80 като правна основа, а, като а, правно основание тази солидарност, е странно. Защо тогава имаме този член в а, договора, като няма да се използва. Какво може да направим, за да провокираме една истинска съдържателна солидарност между държавите членки? Според мен парламента трябва да направи едно усилие, за да се повиши информираността по този въпрос и ще приключа с няколко други момента. На първо място всичко тук е свързано с казаното от нас за това, че системата е в криза не е във всички държави, само в някои държави. Но мисля, че достатъчно се каже, че цялостната система е в криза и да се постави точка, например. Люксембург е една съвсем различна държава, в много различно географско положение. Има а, съответните граници, но там има съвсем различни проблеми. Търсещите обежище могат да се предвижват в Европейския съюз, но трябва да отчетем различните финансови и други ситуации в различните държави. Наистина винаги изглежда, че системата ще се разпра... разпадне в някаква ч... своя част. Казахте и по този повод е казвам, че трябва ам, смелост, за да се справим с а, слабите точки. А ние имаме слаби точки в нашата система и трябва да имаме а, смелостта да кажем кои са тези слаби точки. Както каза госпожа Хирш, трябва да не се страхуваме да направим оценка и да не се страхуваме да назовем проблемите. Ако има проблем в Гърция, той не е проблем на Гърция, той е проблем на Европейския съюз, който трябва да бъде решен. Трябва също така да сме реалистично настроени, когато говорим за бежанци, когато говорим и за репатриране, за, външна, за връщане. 90% от бежанците, според различни изследвания, искат да се върнат вкъщи, Както има и други бежанци, които искат да останат в а, транзитни страни, защото те са по-близо до държавите по происход, тъй като има по-близки култури, по-близки езици. И когато говорим за бежанците и за търсещите обежище, всъщност говорим за много малък процент от тях, които наистина няма друг избор, няма вариант да се върнат обратно в своите държави, да речем тези от Ирак – и те може би остават в а, междинни страни, транзитни страни, които обаче нямат а, възможност да предоставят съответните условия на беженците, заетост и достоен начин за живот. Знам, че някои от членовете в нашата комисия бяха в Сирия, видяха иракските бежанци, в какво състояние са те, на какви а, условия са подложени и те искат да се върнат, но нямат възможност. Та когато говорим за бежанци, говорим за едно малко, за едно младсинство, което се нуждае от повече подкрепа. И също така те преминават и излизат от Европейския съюз, понякога отиват в, съветския, в Съединените щати. Благодаря. Господин Бронс. Не трябва да има автоматично съгласие. то трябва да зависи от предложението, което е направено. Аз наистина съчувствам на тези държави членки, които са на външните граници, които получават много голям брой моби за убежище, но те са просто а, жертвите на абсурдното законодателство в областта на а, убежищата, кои, което бе наложено на държавите членки и където а, хора, които не са в риск, могат да бъдат върнати в опасни а, държави. В а, тази сутрин солидарността се беше, беше определена като правилно а, и равнопоставено разпределяне на отговорност. Аз не смятам, че ние трябва да споделяме отговорност с а, тези, които преминават граници без да са в риск, нито пък с държави, които все пак а, се казва, че са се трансформирали в либерални демокрации. Нека да не се превръща Европейския съюз в дойна крава за останалата част от а, света. Благодаря. Комисията, искате ли да реагирате на бележките а, преди да се върнем към господин Триан Тифилидес? Благодаря. Доста изказвания имаше. А, в голяма част те бяха съвсем подходящо. Аз ще се, е, подходящи. Аз ще се спра на въпросите, които бяха засадени, зададени към комисията и а, е, няма да коментирам заявленията, които бяха направени. На първо място въпросът за разликата между принципите на солидарност и справедливо разпределение на отговорността. Това е според мен един деликатен въпрос в много отношения и може би няма да навлизам в а, философската и семантична разлика на тези понятия, но целта на съобщението на комисията беше точно да покаже как можем да постигнем едно равновесие между тези две идеи, тези две понятия, а именно солидарността и справедливото разпределение на отговорностите. И а, така опираме до въпроса, кое идва първо солидарността или а, разпределението на отговорността и според комисията двете трябва да вървят ръка за ръка. Има заинтересовани страни, които казват, че солидарността единствено може да се движи след отговорността или пък солидарността идва преди отговорността. Не това е а, становището на комисията. Ние търсим равновесие между двете. Докладчикът също така зададе въпрос за това как комисията разглежда ролята на държави членки, които нямат значителен товар по отношение на миграцията и убежищата. Тук отново гледащото на комисията в съобщението е, че тези държави членки определено имат роля, която трябва да играят, но тя е преди всичко да изграждат капацитет в собствените си системи, за да имат възможност да а, се справят с бъдещи потоци, тъй като те не са предвидими. В момента виждаме а, такива потоци на юг, може би ще имаме в бъдеще от някоя друга посока. И в тази област е важно да се използват европейските средства по един подходящ начин, а именно стратегически. И на второ място тези държави членки определено имат роля по отношение на предоставянето на практическа помощ в рамките на Агенцията за обежища за другите държави членки. Имаше и много конкретен въпрос а, за а, понятията конкретен натиск и а, масов, масово навлизане. Те имат своите конкретни значения в конкретните инструменти. Има цял член в регламента за агенцията за конкретния натиск, където е доста общо определено понятието, но все пак има а, информация за това, което може да се счете за такова, а, такъв натиск. А при масовото навлизане, а, това е в директивата за временното, временната защита и там има определение и много силна връзка с а, понятието за а, разселени лица, които не могат да се върнат в своята страна по происход заради обстоятелствата в нея. Имаше и въпрос за повече информация за постоянната схема за разсъване, Много е важно да отчетем полуките на пилотния проект. Той в момента се състои и е малко трудно на този етап да предвидим резултатите от неговата оценка. Оценката ще бъде една голяма част от оценката на въздействието, оценката на проекта. Ще си сътрудничим с Малта, с другите участващи държави членки и с агенциите, в зависимост от резултатите и формата, в зависимост от резултатите, постоянната схема ще бъде а, съответно съобразена. Тя ще бъде доброволна, това вече е решено и ще трябва в известна степен да се, разбира се, съобрази с правилата, които в момента се обсъждат. И накрая госпожа Холмайер зададе конкретен въпрос за Турция. Трябва да призная, че не разбрах напълно въпроса. Може би може и да става въпрос за превода, но това, което аз мога да отговоря на този етап – Може би наистина бихме могли да обсъдим и след това. Но това, което мога на, да кажа на този етап е, че комисията заедно с службата за външна дейност работи много задълбочено с Турция, за да се осъществи споразумението за реадмисия с Турция и също така гръцката система за обежища. Много информация има в съобщението за солидарността, но така или иначе комисията е много силно ам, въвлечена и действа в Гърция от техническа гледна точка с съдействието на агенцията и други държави членки. Надявам се, че това отговаря на въпроса. И така, към вас, господин Триантефилидис, за заключение на дискусията. Благодаря, господин председателю. Много ограничено е времето ни, затова ще се огранича само до това да благодаря за отговорите от комисията и на всички колеги. Е, изброявам ги по именно и не пропускам никого в този списък, защото всички те показват колко сериозно гледат на темата. Искам да кажа, че освен техните изказвания, аз и становища на представители на академичните среди, на неправителствени организации, ще се свържа и с политическите групи, така че първия вариант на проекта да бъде готов евентуално до края на април и да имаме срещи с докладчиците в сянка след това. Поставяме си за цел да бъде представен пред комисията проекто доклада през юли и да влезе в пленарната зала през септември след лятната вакансия. Това е приблизителния график. Благодаря ви много и ще се радвам на сътрудничеството на всички колеги, както и до сега. Благодаря господин Трианта Филидес, благодаря и на всички членове, които се изказаха. Благодаря и на господин Янгст от е, е, Европейската комисия, който много подробно изясни е, нейната позиция във връзка с която е нашия доклад по собствена инициатива, съгласно графика. Последна точка обаче за сутрешното заседание. От 3 часа след обед имаме още Точка 15. Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества. Докладчик е колегата Ян Мулдер. Целта е, е да се представи текущото състояние след тристранните преговори. Моля напускащите е, залата да пазят тишина. за да приключим с тази последна точка от е, сутрешния ни дневен ред. Първо нека да чуем докладчика, господин Ян Мулдър. Той ще представи текущото състояние след тристранните преговори. Да не забравяме, че три са основните политически въпроса. Първият лицензиране или регистриране. Второ, делегиране на правомощия на комисията за приемане на анекси и трето, изключване на амониевия нитрат от а, обхвата на регламента. Нека да чуем докладчика за повече подробности по тези теми и ще имаме и малко време за дискусия. Господин Мулдър, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Представих проекто доклада си на 12 юли миналата година. Крайният срок за внасяне на изменения беше 15 юли. В своите изменения и техния график пропуснахме едно събитие, което за наше огромно съжаление се случи една седмица по-късно в Норвегия чудовищното е, масово убийство. 49 от подадените 50 гласа бяха за доклада и препоръките. Какви са основните изводи на нашата парламентарна комисия? Първо, комисията предложи лицензионен режим за продажбата на прекурсори за взривни вещества съставен е списък от вещества и при желание за покупка на такова вещество е необходимо да се притежава съответното разрешително. Тази позиция беше подкрепена от комисията. В последващите дискусии с съвета стана ясно, че съветът застъпва противоположното становище. В някои държави членки има лицензионен режим, в други регистрационен. В някои държави членки до сега няма никакъв режим. Това е голяма трудност. На второ място, Парламентарната комисия се различава в позициите си с съвета по отношение на делегирането на правомощия за приемане на изменения в анексите с списъци А, Б и Д, номерирани на латиница. По въпроса за делегирането, съветът иска съвършено нова процедура. Ако по списък А трябва да се добави вещество, то тогава е, няма никакви ограничения комисията това да направи. Но тук няма съгласие между институциите. И на трето място Спорен е амониевия нитрат. След продължителни дискусии се очерта становището, че в предложението не бива да се обхваща амониевия нитрат, тъй като по законодателството в областта на химическите вещества, регламента РИЧ, амониевия нитрат е регламентиран в достатъчна степен. Различията между съвета и парламента са съществени. Най-неотложният въпрос е да се определи какъв режим ще прилагаме. Лицензионен, регистрационен или смесен. В зависимост от гласуването в парламентарната комисия, ще видим каква позиция ще възприемем, но аз заявих пред комисията и пред съвета, че парламентът поддържа предложението за лицензионен режим. Аз се ангажирах а, с идеята за преходен период, така че държавите, които за сега имат регистрационен режим, да имат време да се приспособят към новата а, система – и след определен а, период да се направи преглед на практиката и евентуално да се направи ново предложение. За сега се придържам към общо споразумение между парламента, света и комисията. Господин председателю, до тук сме стигнали. С една дума за дънена улица. Съвсем ясно е докъде са стигнали тристранните преговори. Не са много блестящи перспективите, но има още две институции, съвета и комисията, така че да се надяваме, че датското председателство активно ще участва в тристранните преговори. Госпожа Аве Пум, не, Мартин Шифер е тук в залата. Моля а, да а, чуем каква е позицията на комисията, след това датското председателство и после някои депутати искат да вземат думата. Благодаря. Благодаря, госпожи и господа. Изцяло подкрепяме тристранните преговори между институциите. Поддържаме тесни връзки с докладчика, с господин Мулдер и с датското председателство. Така описаното положение ние виждаме по същия начин. То е доста сложно. Сегашната позиция на комисията а, беше посочена. Всички институции обаче не пропуснаха да изразят своето желание в крайна сметка да се стигне до компромиси и споразумение. Ние от комисията категорично предпочитаме лицензионния режим и не подкрепяме смесената система. Ние поддържаме предложението си. Ако по първите две точки се постигне компромис, а, ние дадохме знак, че бихме могли да отстъпим от сегашната си позиция по третата точка, амониевия нитрат, но а, всички предложения, както винаги, се разглеждат в пакет, което означава, че нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено. мисля, че трябва да се доизяснят тези въпроси. Докладчикът посочи проблема с режима. Както беше казано, нашата позиция е ясна. Ние предпочитаме лицензионен режим с преходен период от 3 до 5 години, след който държавите членки без изключение да преминат изцяло към лицензиране, включително и тези, които за сега прилагат регистрационен режим на национално равнище. Очевидно това е вариантът, който ние подкрепяме. За съжаление, е, той не срещна достатъчно разбиране и подкрепа Имаше и друго предложение да имаме смесена система още от самото начало и лицензиране и регистрация. Като се предвиди след 3 до 5 години да се направи оценка и евентуално да бъде призована комисията да внесе последващи предложения – на базата на констатациите от оценката на смесената система. Предимството тук е, че политиката ще се разработва на твърдо установени и достатъчни по обем данни, защото ще имаме възможност за задълбочен анализ на всички аспекти и ще се създадат условия за хармонизиране на законодателната рамка и за комплексна оценка. Това е втория вариант, който ние бихме подкрепили, ако първият категорично не мине. И в заключение искам да подчертая още веднъж нашата готовност да проявим гъвкавост в общата рамка, за да можем успешно да приключим преговорите. Благодаря. You, Благодаря, господин Шифър. Датското председателство. Съвета има думата. Благодаря, председателю. Благодаря на докладчика господин Молдър за представането на актуалното състояние на преговорите след тристранната среща по време на полското председателство. Откакто пое своите функции датското председател. Все още не сме имали тристранна среща. Трудно е да кажем точно какво е положението в съвета, но за датското председателство това досие е много важно, както всички други досията, свързани с сигурността. Имаме готовността да работим открито, градивно по това досие, заедно и с комисията и с парламента, за да намерим решение. Следващата седмица е предвидена среща в Савата да обсъдим това досие. Затова днес много внимателно слушам какво има да каже комисията, за да докладвам на съвета, за да можем да постигнем напредък и да намерим нужното решение. Благодаря. Докладчика в сянка. Благодаря, председателю. Искам да започна като поздравя господин Малдър за отличното представяне. За да могат е, също така му благодаря и за множеството срещи, които бяха уредени. Позицията на съвета се втвърдява напоследък, е, особено по време на полското председателство – Даваме си сметка от е, невъзможността за маневриране. Затова благодаря на господин Молдър за отличното представане, за търпението и уменията да преговаря. Госпожа Викстром има думата. Пролета е тук. Днес започва. Може би още вчера започна. През пролета хората обикновенно почистват е, своите басейни, дареже си градят такива и сега чувам, че това важно досие, по което работи господин Модър, е блокирано от една държава членка – поради това, че става дума за вещества, които се ползват за почистване на басейните. Напълно недопустимо. Трябва да гарантираме сигурността на гражданите, както чухме от изказването на датското председателство. А трябва да има много строги ограничения за прекурсорите за взривни вещества. И сега чуваме, че е имало проблем с веществата за почистване на басейните и държава членка блокира преговорите. Моля датското председателство да каже в съвета, че трябва да бъде намерено решение и да използват други вещества за почистване на френските плувни басейни. Благодаря за вниманието. You Благодаря за много ясното изказване пролета създава грижи и на онези, които нямат плувни басейни, но нека чуем какво ще каже господин Мулдър, докладчика. Вие какво мислите? Мога само да добавя, че разговорите бяха доста интересни и уверявам колегата, че ще се постараем да намерим решение за плувните басейни в една конкретна страна. Надяваме се, че ще постигнем напредък. Е, даже смятам, че двете страни трябва да направят отстъпки. И смея да твърдя, че парламента направи повече отстъпки, отколкото съвета. Може би съвета не мисли така, но по време на след заседанието на съвета следващата седмица, надявам се, ще постигнем напредък и ще преодолеем спънките. В въпросът стои така. Благодаря. Благодарим ми ние. Обсъдахме текущото състояние след три странните преговори. Преговорите продължават, разбира се, има време за това, но за момента обявявам почивка до 3 часа и ще продължим с следващите точки. Благодаря на всички, че бяха тук.